Hello, good morning, everybody. Добър ден на всички. Just before we start... Uh, Преди да започнем заседанието, бих искал да отбележа, че точка 25 се отлага за заседанието ни на 7 септември 2017 година. Вам за точка 25 от дневния ред. So now we go to the point 9. И така продължаваме с точка 9. защита на физически лица при във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите и службите на, и агенците на Съюзи относно свободното движение на такива данни. Докладчик по становището е господин Анджел, а, Ангел Джамбаски, извинете. it. Давам думата на господин Джамбаски да представи своето постановище. Благодаря ви, господин, госпожо председател. Ще си изкажа народния. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Основен принцип на Европейския съюз е правото на защита на лични данни на всеки гражданин. Това е заложено в член 16 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Освен това, според член 8 от Хартата на човешките права, защитата на лични данни е и основно право. С приемането на регламент 45-2001 това право се прилага също и към обработката на данни – от европейските институции, органи, служби и агенции, за да се гарантират свободното движение и защитата на основното право на защита на лични данни в рамките на Европейския съюз. С оглед на приети от парламента и съвета през април миналата година регламент, по-известен като общ регламент за защита на данните, който трябва да влезе в сила на 25 май 2018 година, се налага преработка на регламент 45-2001 за да се осигури силна и съгласувана правна рамка. В качеството си на докладчик на становището на Комисията по правни въпроси към доклада на Комисията Либе изразявам подкрепата си към подхода, предприят от Европейската комисия. Смятам, че заложената възрастова граница в член 8.1 е твърде ниска и с оглед на пълното съответствие на новия регламент с общия регламент, предлагам тя да бъде увеличена от 13 на 16 години що се отнася до необходимостта от съгласуване от родителите или настойниците за обработване на личните данни на лицето. С оглед естеството на работата на европейските институции, органи и служби, смятам, че 16 години е разумна граница. Надявам се колегите да се съгласят с мен. В заключение искам да отбележа, че срокът за изменение е 14 юли, 12 часа. Благодаря Thank you, Mr. I would now like to... Благодаря ви, господин Джамбаски. Започваме дебата с членовете. Господин Фос. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искал да благодаря на колегата за проекта доклада. Разглеждаме темата и в комисията Либе. Смятам, че трябва да се запитаме в каква степен статутът на детето има важна роля тук. Има чувството, че не се вълнуваме достатъчно от съдбата на децата. Питам се в каква степен се отразява тях, нуждата от специфична закрила за тях в а, Общия регламент относно защита на данните се споменава нуждата от закрила на децата, но все пак смятам, че това не попада в правомощията на този регламент. Той смятам, че трябва да се съгласуват определенията с определенията в общият регламент за защита на данните. В момента има разминаване. Смятам, че трябва да разгледам малко по-внимателно въпроса, за да може за в бъдеще да има една по-хармонизирана система. Към момента това не въжи за всички разпоредби на регламента за защита на данните на физическите лица. Ето защо бяхме предвидили оперативните данни на Евроюст и Европол да бъдат отделени и в контекста на настоящата реформа да се вземат предвид и тези данни. В а, проекто директивата се говори за защита на личните данни от институциите и органите, но не се споменава конкретният случай с Евроюст и Европол, които все пак са специфична категория. Не е след да обсъдим този, данните, които обработват тези агенции. Ще внесе изменения в това отношение. Между времено, държа да има хармонизиране с общата регламент защита на личните данни. Госпожа Халтала има думата. Много ви благодаря. И аз смятам, че трябва да разгледаме как този регламент се съгласува с конкретните разпоредби в регламента за Европол, например. От самото начало имаме ли ясна представа за това, коя законодателна рамка или кои законодателни разпоредби имат а, върховенство? Бих искал да чуя мнението на Европейската комисия. Като разбира се, не говорим само за разпоредбите на регламента за Европол, но и за другите европейски агенции като Евроюст и бъдещата Европейска прокуратура. За да сме наясно по-добре какво се случва, бих искала да чуем малко повече разяснения от страна на Европейската комисия. Okay, thank you to everybody. Please note... Благодаря ви. Крайният срок за внасяне на изменения е 14 юли в 12 часа на обяд. И сега продължаваме с точка 14. The item 14 is about the application of 14. Е Прилагане на директива 2014 наклона на чета 35 на Европейския парламент и съвета от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети. Днес би трябвало да обсъдим проекто измененията, внесени по проекто доклада на госпожа Ферара. Първо аз ще се изкажа, после ще дам думата на колегите, които биха искали да поставят. Бумпавери, Ще си изкажа на италиански. Е, Добър ден на всички. Благодаря на колегите, които допринесоха с своите изменения за изготвянето на директива за екологичната отговорност. Внимателно разгледах измененията, които предлагате. Смятам, че в голяма степен те представляват подобрение на текста. Говорим за една много важна тема, а именно околната среда и опазването на околната среда. Това е тема, която много вълнува гражданите, защото те на първо място страдат от щетите, които се нанасят на околната среда. Структурата на доклада, който представих в Комисията по правни въпроси, до голяма степен а, остава непроменена, което ме радва. независимо от а, политическите ви пристрастия, сте взели предвид а, характера на самата директива и нуждата да се преразгледа самото понятие за екологична щета, както и съответните е, референтни прагове. Не мога обаче да приема изменението на господин Джамбаски и на господин Буда, тъй като те противоречат на моята идея, а именно да се разшири приложно поле на директивата и да се обхванат щетите за качеството на въздуха и за електромагнитното поле. Съжалявам, че не приемате тази моя идея, свързана с екологичните щети, свързани с промишлеността и предвидени в директивата перспективата. Надявам се е, да преразгледате позицията си и между другото фондът, за който говорим, би трябвало да може да защити е, и гражданите, и предприятията при опасност от изпадане в несъстоятелност, е, когато не са налице нужните мерки. А по а, съмненията, изказани от госпожа Халтова за задължителният характер на за прилагането на принципа на субсидиарност, ами не искам това да води до намаляване на отговорността на професионалните оператори. Гражданите ще, ще поемат последиците, как също включително и разходите свързани с нанесените щети. Радвам се на изменението, което призовава комисията да вземе при също на директивата. Щетите са човешкото здраве и за атмосферата, които са свързани с а, автомобилите, които трябва да спазват изискването на Европейския съюз по отношение на парниковите газове. Имаше и друга много добра идея за създаване на база данни за случаите на екологични щети, попадащи в лошното поле на директивата. Имаше и противление на колегата Хизогонос, който е свързан с а, а, с реални, с а, пропорционалните санкции и доказаните случаи на щета, за да е ясно кой носи отговорност и кой каква, какъв размер от щетите по ЕМА. И накрая се изказа нуждата от спешно преразглеждане на директивата. Предлагам на колегите и на докладчиците в Сянка да организираме само едно бързо заседание, за да изготвим компромисите и изменения. Ако сте съгласни, това може да се случи на пленарното заседание съобщение през месец септември. Още веднъж ви благодаря за приноса. Той наистина беше много ценен. Благодаря ви за сътрудничеството. Господин Фос има Благодаря ви, госпожо председател. Нашият докладчик сянка е господин Радев казва, че благодари на госпожа Ферара за доклада. Разбира се, всички искаме да гарантираме на нашите граждани високо ниво на защита, опазване на тяхното здраве и опазване на качеството на околната среда. Виждаме, че в държавите членки има затруднения при прилагането на директивата за екологична отговорност, що се отнася до екологичните щети. Насърчаваме и операторите и застрахователните дружества да е, прилагат повече застрахователни инструменти, що се отнася до плащане на обещетенията за екологични аварии, включително и в случай на несъстоятелност на дружеството. Обаче смятаме, че следва по-внимателно да се проучи въпрос за създаване на специализиран целеви фонд. Също така трябва да се обмисли създаването на нови органи с правомощия за контрол по силата на директивата, включително и с правомощия да изискват финансови гаранции от страните. Мисля си, че това е също един въпрос, който следва да се обмисли по-внимателно. Благодаря ви за вниманието. Заповядайте, госпожо Хаутала. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо докладчик. Приветствам вашия проект от текст от името на моята група и от себе си лично. Мога да кажа, че вашия доклад отразява многото проблеми, които сме поставили през годините във връзка с прилагането на тази директива. Осъзнаваме, че обхватът е твърде тесен и че има много вратички, сега вече виждаме наистина и източник за вдъхновение и стимул за Европейската комисия да преразгледа директивата за екологична отговорност, защото трябва да бъде засилена тази директива и трябва да бъдат коригирани пропуските в нея. Като докладчик е, виждам, че не сте особено благосклонна към тази идея за субсидиарната отговорност или отговорността в съответствие с принципа за субсидиарност, но наистина трябва да помислим как да попълним празнотите, които съществуват в сега действаща директива. Подкрепям вашата идея за създаването на Европейски фонд, който да финансира отстраняването на щетите за околната среда, които не могат да бъдат възстановени от традиционните финансови средства или по силата на директивата, например големи бедствия и щетите от тях. Т.е. трябва да попълним тази празнота в законодателството. Трябва също така да отчетем това, че замърсяващите вещества а, се развиват много бързо, че се появяват все нови и нови замърсяващи вещества и то много бързо. И в обхвата на директивата трябва да обхван замърсяването и на ландшафта, и на фауната, и на флората, и на въздуха. Подкрепяме предложението на докладчика за въвеждане законодателство за подпомагане на операторите и застрахователни дружества, за да се използват застрахователни схеми, които да бъдат по-разпространени при покриване на рисковете, свързани с щети за околната среда. Това трябва също да се обмисли в контекста на директивата. От общо 70 изменения, 10 носят моето име. Ще спомена накратко темите задължителна застраховка за екологична отговорност за операторите, максимален прак за финансова отговорност, обхващане на човешкото здраве и задължителна отговорност на държавата в съответствие с принципа за субсидиарност. И също а, така използване на най-нови методи, които да гарантират изпълнението на принципа замърсителят плаща, също така да се отразят задълженията, проистичащи от Орхуската конвенция. И трябва, разбира се, да помислим как да постигнем баланс с вас и с другите докладчици в сянка. Okay, thank you very much. So the adoption in June... Благодаря. На 7 септември се предвижда приемането на доклада в Комисията по правни въпроси.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 Okay, so now we can start with the hearing. И сега вече можем да започнем с изслушването. Уважаеми колеги, уважаеми участници, за мен е удоволствие да ви приветствам на това изслушване на проекта за гражданско право на Ели Юнидруа. Особено съм заинтересована този път тъй като това изслушване е посветено на голямо досие, с което наскоро се занимаваше нашата комисия, а именно законодателния проект на господин Радев за общите гражданско-процесуални норми. Става дума за правата и задълженията на страните в гражданското производство. Следователно, това е нещо, което е пряко свързане с основните права на справедлив процес и правото на съдебна защита в съответствие с член 47 на Хартата на основните права и Европейската конвенция за човешки права, по-точно член 6 на тази конвенция. През май 2014 година беше започната инициатива, посветена на тази тематика от страна на е, Института за европейско право и ЮНИДРОА, което е Института за гражданско право на не Господин Павел Свобода от наша страна беше институционален наблюдател на този проект и наблюдаваше внимателно развитието на този процес. Първия консолиден проект на правилата и коментари ще бъде представен на беше представен на 11 май в Рим на ръководния комитет на Юни Друа. Става дума за първата консолидирана версия на предлаганите правила за е, действията, свързани с е, надлежното връчване на призовки и други процесуални аспекти. Обсъждането ще се състои с участие на Европейската комисия. И така сега бих искала да дам думата на първия ни оратор, председателят на Европейски институт по право, госпожа Даяна Волес. Тя преди е била член на тази парламентарна комисия, беше координатор на групата АЛДЕ. Тя беше докладчик по много важни досиета тук в Европейския парламент и също така беше заместник председател на Европейския парламент. Много се радвам да дам думата на госпожа Лолис, моля. Thank you very much and, and thank... Благодаря. Благодаря за уводните слова. За мен винаги е удоволствие да се връщам тук, в тази комисия, която беше основната, в която работех, когато бях в Европейския парламент. Нека да започна с комплименти към докладчика и към комисията ви за крайния резултат от този доклад в тази толкова важна област. Докладът Радев е допълващ към работата на Европейският а, институт а, по законодателството УНИДРОА. И а, ние ви благодарим за това как вашата комисия и секретарията следите нашата работа. Това, което искам да направя накратко в моята презентация е да дам ам, едно усещане, една насока за посоката, в която вървим и какви са разликите спрямо това, което ние правим и докладът, който вие сте направили и е съответно да ви кажем на къде вървим. Също искам да кажа, че ви благодаря, благодаря на Европейската комисия също за начина по който те близо и с критично око следят нашата работа. И е, смятам, че и ние, както и вие с вашия подход, са добър знак, че всички ние работим в една насока. И ако успея да задействам техниката, ще ви представя слайдовете. Малка презентация, съвсем накратко. Нека да кажа, че говорим за ЕЛИ. Това е Европейски институт по законодателство. Това е а, стар проект, който беше а, класната за създаване на, към през 2014 заради а, американски подобен институт. Това е един транснационален принцип. Това, което ние правим а, в ЕЛИ, както и Унидруа, е да вървим напред и да се опитаме да представим специфични, задълбочени правила, изхождащи от тези принципи за гражданските процедури и особено в европейският контекст. Именно за това това е толкова адекватно за работата, която вие вършите тук. И а, ако мога да го кажа, вашата работа по минималните стандарти до някъде всъщност е още по-близка до принципите, а, към които се стремим, а ние се опитваме да работим по следващата стъпка, по-детайлна стъпка, именно индивидуални функциониращи права за различните а, съдилища. Та, начина по който е стартиран проекта Имаме голям брой работни групи по различни теми и всички тези работни групи имат двама докладчици. Един от докладчиците седи тук с мене и тя, той всъщност ще разгледа детайлите. Не, не се опитваме да правим законодателство. Това е инструмент на мекото, така да се каже, право. Нека да сме наясно. Но това, което имаме като лукс, е, че всъщност във всяка работна група има видни магистрати, съдии, както и учени, специалисти по право от цяла Европа. И мога да кажа, че нашите проекти набраха скорост от 2014 година насам и все повече хора са заинтересовани а, и а, ни е малко трудно да удържим хората да не идват на нашите заседания. Накратко, идея за работата. Първите три работни групи стартираха и вече е, имаме резултати. Първо, достъп до информация до свидетелства, времени и защитни мерки, също е, документи и е, по процедурите. Вашият доклад Та вашият доклад а, работи най-вече по гражданските процедури. А, нека да се опитам да обясня. Например, елементи, свън, които ни интересуват, както вече казах, информация, доказателства. Искаме да напредваме, да използваме, примерно, видеоконференции. Във втората точка, временни и защитни мерки, трябва да се намери баланса между някой, който иска да продължи едно жалба, да продължи, но едновременно с това трябва да бъдат защитени правата на всички заинтересовани страни в процеса. Много трудно е да се постигне равновесието в един съдебен процес относно всички страни. И разбира се, връщането на документи, да пак нещо, което може да се направи, да се използват съвременните технологии, за да се промени това обслужване с документи, връщане на документи и да стане по-лесно. Е, всичко това е общо за работата, която а, с... вършим. Но ние влязахме в по-големи детайли тук в тази област. Ще се спра пак на темата малко по-късно. Относно под подгрупите, те работят в други области на гражданските процедури. И а, може би няма нужда да обяснявам, очевидно е от това, което е написано тук. И надолу написах а, също страни. А, и а, сега имаме още една работна група, която занимава с обжалванията, така че да можем да покрием целият, цялата гражданска процедура. Нещо, на което ще се спра тук, и което е интересно, а също и много сложно, а именно задълженията на страните и на адвокатите. Това е нещо, което със сигурност е, видели, като погледнете работата ни. То нещо, с което занимават всички групи, т.е. как отделните страни, как адвокатите трябва да се сътрудничат, за да сме сигурни, че процесът всъщност тече най-плавно. Въобще не е лесно за постигане и това, което ме интересува е важната роля на съдията. Защото когато дискусиите станат много сложни, а и знаете, има и различни правни традиции, мога да кажа също, че като цяло различните правни традиции също излизат тук наяве и ролята на съдията е много важна, за да може да уравновеси отделните аргументи и отделните традиции. Но също така в Европейския съюз успяваме да стигнем дори по-напред, за да имаме една външна рамка на гражданските процедури, за да разрешим примерно процедури като правно обучение и други. Но нашата дейност се съсредоточава най-вече с детайлите на протичане на самия процес, на самата процедура. Сега, след като вече имаме работещи групи, мога да кажа, че първите три вече почти а, са готови с а, полуокончателни текстове. Нека да го кажа така. И е време да работим заедно. През изминалата година сформирахме една така наречена структурна група и работата там вече стана наистина много интересна. Тя се води от двама видни учени, Андр Крамър и Луик Каде. Луик участва в работата на Американският правен институт и а, това, което правят е а, всичкото да бъде сложено заедно. А, така че да се види а, едно координиране по същността и по формата, лингвистична, за да имаме крайен резултат. Ако можете да си представите проблемите, които имате тук в парламента, координирайки различни комисии и примерно да се стигне до едно становище по един доклад, а, знаете колко е трудно. Представете си какво става при нас. Така че искаме да имаме функциониращо цяло, а, да има съгласуваност в крайния документ. Той ще бъде на френски и на английски. А, така че ще трябва да помислим и да решим и тези чисто езикови въпроси. Нека да кажа още нещо относно новите структури, ако мога така да ги нарека. Имаме обща рамка за задълбочени правила и коментари, така че е, трябва да има една е, съвместна форма на изготвяне на текстовете и на, относно нивото на детайлите. Тоест, работата на различните групи не е съвсем отделна. Всичките трябва да се запознати с работата на другите. Както вече казах, английски и френски са вариантите на текста. Трябва да има също и обратна връзка с първите три групи. Ако, например, има някакви трудности, ако някой от групите забележи някакъв проблем, трябва да се съобщи това засяга само гражданските процедури, както и търговски, но не и а, свързани с семейството и с децата. А, има също така общи въпроси, застъпвания понякога, така че трябва да се разрешат всички тези проблеми. А, казах вече, това са все по-нови и нови проблеми, които възникват и също е почти неизбежно в някои случаи се налага да се е, създадат различни альтернативни правила, адаптирани към различните традиции. Съвсем накратко виждате тук как изглежда а, един проектотекст. Виждате, изглежда като кодекс. Малко или много. А, дори като английски магистрат, да можете да се ориентирате и да имате правила и коментари. И в заключение искам да кажа, че нашите очаквания са да има краен проектотекст. Може би пролетта, края на пролетта, следващата година и да имаме окончателен документ до а, края на 2019. Това е графика ни, но виждаме а, комисията действа също много бързо и със сигурност всеки техен отговор ще ни е много полезен. Надявам се, че това дава достатъчна представа за всички вас, какво, какво работим и виждате също взаимно допълването на вашия доклад Радев, както и на нашата работа. И се надявам, че ще можем заедно да постигнем голям напредък в гражданските процедури в нашия а, континент с или без Обединеното кралство. Many thanks, Wallis. Много ви благодаря, госпожо Уорис. Благодаря ви за изказването. А сега с удоволствие приветствам сред нас доктор Ева Строскоп, изследваща професор в университета в Упсула. Тя ще ни представи резултатите от работата на първите три работни групи. Разполагате с думата за 15 минути. Thank you very much. Um, I would first want to warmly thank благодаря ви. Най-напред бих искала най-сърдечно да благодаря на Комисията по правни въпроси за тази покана. За мен е чест да ви представя нашия доклад заедно с Даяна Уорис, която е председател на Европейският институт по право и член на ръководният съвет на проекта. Аз лично работя по проекта от самото му начало през 2014 година и а, отговарям с работната група за връчване на документите заедно с професор Астрид Стелърс от университета в Костанца. За да придобиете най-обща представа за това как са създадени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 Ние бяхме сред една от първите работни групи, които започнаха своята дейност още през 2014 година и след около две години и половина на работа през полета на 2014 година бяхме приключили с по-голямата част от работата си. Както спомена и Даяна, първите три групи вече изготвиха почти окончателните си и е, чернове, които в момента се обобщават в един е, консолидиран е, проект, т.е. една консолидирана редакция, която беше представена на управителният ни съвет през май тази година. Т.е. почти сме достигнали до, до консолидираната версия на работата на този етап, който разбира ще помогне и на останалите работни групи и на структурната група, която в момента активно работи по самото консолидиране на текста. Освен това, заедно с професор Пауло Оберхамер от университета в Виена, който отговаря за работ... отговори работата на работната група за разходите, който днес започна своята работа Днес ще се спра на това, което сме свършили до момента. В краткото си изказване няма да имам възможността да засегна и трите етапи на и трите групи на правилата. Те са като цяло доста ясни, въпреки са толкова подобно разписани като националните разпоредби. Те са доста изчерпателни. Струва ми се, че взехме предвид а, а, доклада на вашата комисия за анализ на очакванията ви, който беше преразгледан в началото на тази година. Ще се спра на три аспекта, защото смятам, че те са от голямо значение и отразяват някои по-важните общи въпроси и аспекти перспективи на проекта ни. Ще се спра на приложното поле, на електронното връчване на документи и на връзките между връчването на документи и другите части на правилата и неизбежните ограничения, с които се сблъсква един подобен проект. Ако разполагам същото време след тези три въпроса, ще кажа и няколко думи по личните ми впечатления за доклада Радев, като не представя мнението на цялата работна група, а само моето лично мнение като независим научен следовател. Бих искала да кажа няколко думи за метода на работа. Държа да подчертая, че някои от а, научните изследователни работещи по проекта бяха доста впечатлени от амбициозният график, с който работим но и колегите от Унидро, които по принцип имат много голям опит в изготвянето на правила, също ни увериха, че ще разполагаме същото време. Имаше обаче доста разглашени дискусии по самият график. А, според мен трябва да отбележим, че около 2 години и половина ни отне в, да, да излезем с а, нашата а, работа. И мисля, че това даде достатъчно време на останалите групи да се запознат с нашата работа, тъй като ние представяхме напредък своевременно по два пъти годишно и на структурната група, разбира се, на вашият наблюдател в Европейски парламент и на другите наблюдатели. Освен това, организирахме едно съвместно публично изслушване в Триер с, а, което участваха Европейски институт по право, Американски институт по право и други заинтересовани страни, което по своя страна ни даде възможност да преразгледаме нашата проект и да излезем с един вариант, в който действително ние самите да може да вярваме. Тоест, под нашия процес на работа изисква и доста търпение, нещо, което не бива да забравяме. Ако искаме да излезем с смислен проект, който едновременно с това се вписва в доста амбициозният график за работа. И така, първо, приложното поле в групата за връчването. Първоначално възнамерявахме да излезем с различни правила за трансграничните случаи в Европа и за вътрешните процесуални правила. Но в крайна сметка излязохме с едни общи правила, модел, които да се прилагат и в трансграничен, и в национален контекст. И смятаме, че това е случай, в който изместваме акцента от дебата, който се води в момента в Европа и може би променяме настоящият начин на мислене с идеята, че поне тази процедура по връчване на документи може да бъде доста сходна в отделните държави членки. Нямаме нужда от пълна хармонизация на правилата, но разбира се, имаме нужда от някои допълнителни разпоредби за трансграничните случаи, които сме предвидили, като става дума най-вече, разбира се, за превод. Вторият важен въпрос е свързан с електронното връчване на документи, което по своето същество е трансгранично. Може да съм а, на йога ретрит в на Гола и да получа документите ми да бъдат връчени по електронен път на служебната ми или днешната ми електронна почта, т.е. трансграничният елемент сам по себе си идете за граница изчезва, но при други правила се прилагат в случай на връчване по електронен път. Първо, дали искаме да наложим задължение за физическите и юридически лица, да се регистрират или да заявят готовност за връчване на документи по електронен път и също така дали искате при това положение е, хората да бъдат е, на разположение за такова връчване на документи вече 3 часа в денонощите. Тук се задават въпроси свързани с личното пространство и защита на личните данни за взаимоотношенията между държавата или физическите лица. дори и на регионално равнище за отношението между Европейския съюз и физическите лица. Опитахме се да направим обзор на наличните форми и методи за връчване на документи по електронен път, различните сценарии. Също така се съсредоточихме върху продукти и а, методи за връчване на документи по електронен път с а, удостоверяване на обратна разписка и това трябва да е водещ принцип, независимо от метода, който се използва. В метода, който предвиждаме, например, сме включили и електронните средства за връчване, но сме ги включили също така и в случаите, когато е непознат адресът на получателят или те наречените альтернативни методи или методи в крайен случай. Също така предвиждаме едно сравнително непротиворечиво задължение за съвета да предостави електронни жените за съда да предостави електронен адрес с цел връчване на документи по време на съдебното производство. Също така изискваме и и от а, ответните страни и от а, адвокатите да предоставят електронни адреси, които да могат да се използват за връчване на документи по време на производството. И няколко думи искам да кажа накрая за ограниченията. Може би вече на документи се за е, дискретна част от производството, но това разбира се всичко зависи от това как се възприема в съответното законодателство въпроса за висящността на производството и съответно в момента, който се постави въпроса за висящите производства, кой играе централна роля, кой играе водещата роля, ответните страни, съда или отговорността е смесена в случай на висящо производство. проявихме известна предпазливост и си дадохме сметка, че правилата за връчване не съществуват сами по себе си, че те ще бъдат обвързани с други части от правилата и съответно с резултата от работата на другите работни групи в нашия проект. Освен това, услугите свързване с връчване на документи са е пряко свързани с това, което каза Даяна, а именно това, което не засягаме в нашия проект. Ако са участниците, дали има съдебни изпълнителни, частни или публични съдебни изпълнителни, това е тема, която не засягаме в рамките на проекта, но разбира се на национално равнище е много важно да си дадем сметка че а, кои са участниците, разбира се, се оказва въздействие върху начин, който ще се използват и ще се прилагат на практика правилата, които ние изготвяме, т.е. крайния е продукт на нашата работа. Така че се опитахме да проявим и известен прагматизъм. Взехме предвид фактът, че системите и участниците в гражданско-правните производства в, в, в отделни държавни членки са различни. Тоест, може да се каже, че сме, имаме елемент на субсидиарност в нашия проект, така да се каже. И накрая, нещо, което е много важно, но често забравяме дори в работата, в рамките на нашия проект. Участваме в заседания, водим дискусии, както в отделните работни групи, така и на по-големите ни заседания. Но някакси си, понякога забравяме, че нашият Целта на нашия проект не е да намерим най-общият, най-малкият общ знаменател, най-общ, най-малкият общи правила от съществуващите в момента. Както каза идея на Уфолис, целта ни е не е само да намерим минимума на общите приложимите разпоредби, Целта ни е да предложим един по-модерен модел, който по наше мнение надхвърля минималното общо решение за възоснова на съществуващото вече национално равнище в Европа. И накрая няколко думи за връзката между вашия доклад и нашата работа. Разбира се, ние следим отблизо работата на вашата пълнотарна комисия отдавна и на вашата работа по гражданско-правната производства. От наша гледна точка, от гледна точка на мекото право, смятаме, че е, за да насречим взаимното доверие между правните системи в Европа, трябва да предвидим някаква някакви действия. Въпросът тук нататък се задава кой, кога и по какъв начин предприема действия и ми се струва, че всички участ... всеки участник в нашия проект има свое мнение по въпроса, като академици интересувани от гражданско-правните производства в европейските, което е прекрасно. Но трябва да проявим малко повече скромност, да предоставим след един проект, да го предоставим изготвяме наказателите от нашите проекти на вашите законодателни органи и вие можете да го използвате или не. И може да го използвате по начин, който сме за уместен. Въпреки това, лично казано, трябва да кажа, че според мен няма нужда че процесът а, за налагане правила отгоре надолу не винаги дава оптимални резултати трябва да сме предпазливи да не добавяме ненужни слоеве регулаторни изисквания на европейско равнище. В крайна сметка всичко зависи от прилагането на правилата на национално равнище. Пак казвам, винаги трябва да има много търпение в работата, в работата с гражданско-правни производства на трансгранично равнище. Ако проявим нашето търпение, може да постигнем и конкретни солидни резултати. Благодаря ви. Uh, много ви благодаря. Много благодаря за тези изключително интересни презентации. И сега нека да преминем към третата част, дебат с участието на Европейската комисия господин Орел Роснер от Генерална дирекция правосъдие на Европейската комисия. В момента има възможност да се изкаже и да ни запознае с позицията на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Преди всичко, извинете, че малко закъснях. Да, за съжаление, влаковете не винаги са надежно транспортно средство. Много благодаря за презентациите. Въпреки, че не успях да изслушам изцяло първата презентация, смятам, че и двете презентации бяха интересни и дават достатъчно добра представа за този проект. Европейската комисия е наблюдател в този проект. Следим с голям интерес развитието на този проект. Мисля си, че е много добра идея да се организира едно публично изслушване по тази тематика и по-конкретно този проект. Благодаря ви за поканата и за инициативата да се проведе публично изслушване по тази важна тема. Също така искам да поздравя и Европейски институт по законодателство и ЮНИДРОА за почти финализираната работа. Before, тъй като става дума за а, обезпечителни мерки, достъп до информация, достъп за законодателство. В момента използваме като опора доклада Storm и по същия начин ще разглеждаме и резултата на проекта между Европейски институт по законодателството Юни Друа преди, както казах, следихме целият този процес с голям интерес и разбира се, също така подавахме различни предложения Смятаме, че този проект е ценен източник на вдъхновение. Той може да допринесе за цялостния размисъл как по-добре да бъдат постигани целите на Европейския съюз в тази сфера в съответствие с договора. И наистина от наша гледна точка има поне три аспекта в гражданското производство от тази гледна точка, що се отнася до гражданско процесуалната страна. Първо, признаване, изпълнение на съдебните решения. Второ, взаимно доверие и сътрудничество по гражданско-правни въпроси. И третия аспект са основните права. Разбира се, всички те са взаимно свързани. Процесуалното право е свързано с всички тези три елемента. И искам да обясня по-подробно какво имам предвид всъщност не може да има признаване и изпълнение на съдебни решения, ако няма взаимно доверие. Не може да има взаимно доверие без зачитане на основните права, такива като достъп до правосъдие и правото на справедлив съдебен процес. Тези основни права също предполагат правото да се разчита на бърза съдебна процедура, бързо съдебно производство, защото, както знаем, отложеното правосъдие е отказаното правосъдие. Гражданското производство и най-вече гражданско-процесуалните норми гарантират взаимното признаване и взаимното доверие като по този начин се осигурява действено правосъдие. И ние участвахме до сега в този процес, ръководени от тези принципи. Обеден съм, че всички членове на работната група споделят този подход. Например, както току-що каза Ева, новият подход в обхвата на работата на групата по връчване на документи и обединяването на различните подходи и правни норми на различните държави в една глава, разбира се, отчитането на специфичните правила, които са свързани с трансгранично връчване на документи, например, предполагащи писмен превод, всичко това са въпроси, които бяха разгледани в тази дейност преди ние да ги разгледаме и се смята, че прилагането на едни същи стандарти в националното законодателство и правото на Европейския съюз е средство за увеличаване на доверието като цяло и взаимното доверие по-специално и затова в крайна сметка по този начин се укрепва взаимното признаване на съдебните решения в Европа. Убеден съм, че подобен подход е нещо, което се споделя от много работни групи. Признавам факта, че основната цел на този проект е националният законодател, но разбира се, гражданско-процесуалните норми, които работят добре на национално ниво, могат само да допринесат за подобряване на трансграничните взаимоотношения от гледна точка на връчването на документи, събирането на доказателства и в крайна сметка отново, що се отнася до създаването на едно истинско пространство на правосъдие, в което да има свободно движение на съдебни решения. Аз съм само един от участниците в дебата и за това тук ще приключа, като отново кажа, че аз съм убеден, че този проект е важен жалон в гражданско-процесуалното право в Европа и сме убедени, че той ще допринесе за развитието на тази важна правна материя. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Рознер. Сега бих искала да дам думата на депутатите за въпроси. Кой би искал да се изкаже? Госпожа Хаутала. Yeah, Благодаря ви. Мисля си, че наистина това е много вдъхновяващо е, че в момента Европейски институт по законодателство работи по един важен елемент по създаването на европейско пространство на правосъдие. Имам един въпрос за различията във вашата дейност, сферата на гражданско-процесуалното право в сравнение с това, което се прави в сферата на наказателно-процесуалното право. Това беше направено преди няколко години, беше прията директива за общите стандарти в наказателно-процесуалното право. Това включваше също така различни права, свързани, например, с езика. Искам да разбера от вас какви са разликите между тази дейност и дейността която се извършва в рамките на вашия проект. Вторият ми въпрос е свързан с това, че Диана каза, че става дума за мекото незадължително законодателство, но имаме ли начин да предложим законодателство, което да не е директива? И последния въпрос. Е, Изслушахме тази сутрин естонското председателство за приоритетите на председателството и господин Свобода, нашия председател, беше присъствал на представянето за системата за електронно правосъдие в Естония. Защото тук ставаше дума за трансграничното измерение – дали познавате добре системата за електронно правосъдие, която съществува в Естония? Дали смятате, че това е наистина важна качка напред, дори важен скок напред? Благодаря, госпожо Халтала. Някой друг? Ако няма, в такъв случай давам думата на нашите гости да отговорят. Благодаря. Благодаря, Хайди, за въпросите смятам доста трудно за сравнение с наказателното право. Първо, защото има толкова много различни действия на европейско ниво в търговското право. Така че вече смятам, че има много повече натрупано в наказателното право на европейско ниво. И а, това до някъде улеснява нещата, но и ги затруднява. Комисията си сигурно ще потвърди, но европейските законодатели а, вече са се занимавали с различни граждански процедури в различни области, в различни държави. И със сигурност и знаете, че има големи разлики в подхода в гражданските процедури според държавата. И точно това се опитваме сега да обединим, да попроменим. Но а, просто да се опитаме да вървим напред към бъдещето в тази посока. Предполагам, че колегите ще кажат доста повече. Е, и за електронното правосъдие. Но просто нека да напомня, че сме е, че всъщност работим заедно по проектите на, е, на електронното законодателство и на наше ниво. Така че това е ам, една кръстосана работа, кръстосана връзка. И смятам, че е, тези инструменти на мекото право трябва те първа да се доказват. Е, за доказателства не знам. Не мога да отговоря на този въпрос. Но така както и Ева каза, смятам, че чрез новите технологии трябва да направим нещо, с което всички тези процеси и процедури да бъдат обединени и сближени. Това ще ни помогне. Благодаря. Благодаря. Благодаря за въпроса. Наистина много интересен въпрос, а също и много интересна област. Когато започнахме да, когато започнах да се занимавам с електронното правосъдие като адвокат, се сблъсках и с техническите проблеми на практика. Естонския пример е също много интересен. Ние го разгледахме в нашата група. Това, което казахме в а, а, нашата работна група за документите, е, че а, трябва да имаме достъп, трансграничен достъп до системите, между системите, аз като примерно съдя или като магистрат трябва да мога да се свържа директно или чрез някаква електронна връзка с колегата си, примерно в другата държава. И съответно трябва да има специфичен, може би не съвсем е, универсален портал, електронен портал, но все пак нещо, което да улесни нашата работа. Тоест да се използват и ни същи а, електронни системи. Така че не, че аз тук ще предлагам технически решения или някаква обща платформа за цяла Европа, но смятам, че ще бъде много по-лесно, ако, ако правилно ви разбирам, електронното правосъдие, този проект споделя достъп. И това е по-добрият начин, отколкото местното решаване на проблемите. Господин Роснер, ако искате да добавите нещо. Да, благодаря за интересните въпроси. Да, това, което каза и госпожа Лолис, има разлики между наказателните и гражданските процедури. Имаме вече 50 годишна история от Брюкселската конвенция, където има правила свързани с юрисдикцията на различните съдилища нещо, което беше прехвърлено и с Брюксел 2А за чисто семейните въпроси. Има също така и различни други, например Европейска заповед за плащане, за прилагане, с опазването на банковите сметки и така нататък. Така че има голямо количество, за качество не говорим, в тази област, докато при наказателното право може би ще е по-лесно да се развие нещо, започвайки от нулата. Докато в гражданското право имаме цяла гора от най-различни постижения на правото. Комисар е, Юрова говори миналата седмица по този въпрос. А, няма да цитирам какво каза, но накратко а, нещата се свеждаха до това, че комисията търси начин напред и а, резултатите от проектите на Ели също са много важни. Това е текущ процес Що се отнася до електронното правосъдие, да, това е проект, развит най-вече между държавите членки. Тук имам колеги от Генерална дирекция правосъдие. Те знаят много повече по темата. И ако някой от тях иска да вземе думата да за подробности. Но така или иначе, едната от областите всъщност е а, електронните услуги. Това е областта, която може да се развие. Така както Ева го каза, могат да се направят връзки между съществуващите национални системи или отделни платформи на европейско ниво. И имаме нужда от различни аспекти по темата и а, се надявам, че естонското председателство ще иска да продължи по тези проекти които ще се базират на така нареченият и кодекс. Това е техническа база данни. Благодаря. Okay, thank you. Благодаря. Много благодаря за вашето становище в това много интересно изслушване. А сега се връщаме към точка 14, за да позволя на госпожа Котала малка забележка. Благодаря. А, много благодаря за това, че ми позволявате вие и секретарията да взема отново думата. Беше ам, предвидено малко по-различно. Искам да благодаря на Лаура Ферара за работата много важна тема и искам да направя няколко коментара по моите изменения 16.45 за включването на а, замърсяването на въздуха от колите. Както беше разисквано преди това, дефиницията на праговете е, от които нататък е, се говори за екологични щетен. Този прак е твърде висок и за това е, искам да внеса това изменение, за да променим праговете. Смятам, че е време да се взема предвид замърсяването на въздуха, ако ще трябва да спазваме на европейско ниво принципа замърсителят плаща. И също трябва да има съответни измервания на щетите, нанесени върху човешкото здраве, околната среда от замърсяването на въздуха от кулите. Стотици и хиляди умират преждевременно в Европа заради замърсяването на въздуха. А това води също и до сърдечно-съдови заболявания. Както знаем, имаме и медицински доказателства, научни доказателства, че цялото замърсяване на въздуха от индустрията, както и от колите, е, е, има тежки последици от биологични, както и еволюционни измерения върху здравето на хората и околната среда. За това трябва да призовем комисията да разгледа по-подробно темата. Изменение 32 смятам, че е, компенсаторните механизми за колективни жалби могат да бъдат задействани тук от организации, които са които заяват екологични или а, други щети върху човешкото здраве. Виждали сме а, такива в случая с Volkswagen, когато нените щати компанията беше подложена на различни правни действия от инвеститори, неправителствени организации, потребители, както и правителствени органи... агенции. Като се обединят тези действия, отговорността може да бъде още по-голяма и съответно да бъдат компенсациите още по-добри. Разбира се, системата не е същата в Европа, не казвам, че трябва да бъде, но тъй като колективните жалби улесняват достъпа на тези, чието права са нарушени от от същата компания в случая, смятам, че комисията трябва да разгледа тази възможност. Колективните подобни жалби могат да позволят на жертвите да потърсят правата си заедно, нещо, което не биха могли да направят понякога на индивидуално поради времето и средствата, което, което това отнема. Именно за това аз Смятам, че е важна темата. Искам също така да благодаря на секретарията за дадената ми възможност да взема думата. Просто графика на доклада се промени. Благодаря. Bene, grazie. Eh, ringrazio nuovamente anche l'autore. Благодаря. Благодаря на колегата Гутеланд. Наистина ценя високо измененията ви и съм съгласна с вас, че трябва да се включат тези щети от замърсяването на въздуха от колите и превозните средства. Аз съм за измененията, които сте внесли и за възможността да се включат такива щети. И също съм съгласна да се създадат бази данни, обществени бази данни, нали, достъпни онлайн относно щетите за екологията и така, сега правим пауза и продължаваме в 5.15. Eh, thank you, thank you to you.

We... Скъпи колеги, готови ли сте да започнем? We, we Продължаваме с точка 15 от дневния ред. Обетен съм, че чакате с нетърпение да чуете малко повече подробности за посещението ни в Рейкявик. ми да ви припомня, че посещението се проведе от 22 до 24 май 2017 година. Посветено беше най-вече на гражданско-правните въпроси и най-вече на мерките предприяти след срива на банковата система през 2008 година и приятите следствие на този банков срив промени в съдебната система. Посещението ни включи и конкретни заседания, след които едно за по-доброто законотворчество. Аз съм взех участие в посещението. Имахме възможността да се срещнем с най-високо поставени държавни и системни родители в, на Исландия, след които президентът на Република Исландия, господин Йоханесон, председателят на Върховният съд, както и членове на Алтинги, Исландският парламент. Също така, проведохме обмен на мнения с специалисти в областта на правото и представители на гражданското общество в рамките на две кръгли маси. Делегацията на нашето посещение беше в състав господин Радев, господин Цвиевка, господин Марино и Пинто и госпожа Бержерон и моя милост. Питам се дали някой от участниците би искал да добави нещо. Oui, allez-y, Госпожа Бержерон. Нямам нищо против да кажа няколко думи. Посещението беше наистина много интересно. Исландия е малка страна с 330 хиляди жители. Е много интересна тази държава с размер на средно голям европейски град, но е държава. Освен това, тя с удоволствие твърди, че има най-старият парламент в света. И честно казано имах усещането малко, че посетих а, Утопия. Припомням, че по подзаглавието на Утопия е изкуството да управляваш. И действително а, демокрацията е ключовата дума в страната и е много интересно да как действа страната. Те нямат никаква промишленост, живеят само от риболов и туризъм. И тук а, отново имат а, много интересен подход, който сигурно ще ви заинтересува, а, госпожо Хаутова. Много печелят от туризма, но едновременно с си дава сметка, че туризмът унищожава е, и не унищожава и физически, и интелектуално и за това е, се, им, има ограничение на броя на туристите, тъй като в момента има милион и половина туристи годишно при население от 30-30 хиляди души на цяло в самата държава, което е много впечатляващо все пак. Интересна е реакцията на страната след банковата криза беше взето радикалното решение да се национализират банките, да се хвърлят затвора отговорните за банковата криза. А много интересна е и самата затворническа система, 50% от а, м, затворниците в момента са високо квалифицирани, високопоставени кадри, но пък от друга страна всички знаете, че а, всеки ще получи присъдата си. Най-много в рамките на една година се започна на, производството. А, освен това, цялата съюзка тема е така направена, че всеки, който е в затвора, знае, че преди всичко е, че е осъден граждан, преди всичко е граждан, който трябва отново да се интегрира в обществото. Тоест, този граждан няма да бъде изключен напълно, ще има възможността да продължава да си пазарува, но пък понеже говорим за един остров, който е толкова малък, всички знаят, че съответното лице е било осъдено и част от присъдата е именно погледът на съгражданите му. Въобще много беше интересно това посещение. Испания беше тежко засегната от кризата, но сега от, цита економически растеж от 7%. Бих искала да можем да кажем същото за Гърция. Може би ще се случи някой ден с малко повече помощ от наша страна страна. И също беше едно прекрасно пътуване от антропологична гледна точка, беше много интересно. Не съм убедена обаче, че че можем да приложим техните принципи към нашето общество, защото нямаме тази, а, този колективен дух, прекалено индивиду, големи индивидуалисти, индивидуалисти сме, извинете, но все пак беше много интересно. Благодаря ви за възможността да се участие в това пътуване. Госпожа Жохалотава. Много бях впечатлена от а, работата на госпожа Пержерон наказано наказаното на впечатлените и за, за система, но ми се струва, че това не е в ресора на нашата комисия, в ресора на комисията Либе. Ще имаме много интересна дискусия за затворите през септември, ако не се лъча. А между другото, интересно съм да се отбележи, че когато исландските власти бяха подложени на огромен натиск да кажат какво точно се случи по време на банковата криза в страната през 2008 година, как, как действаха те? Как се справиха съдебните власти, защото имаше много голям брой а, дела за пране на пари, данъчни измами, офшорни сметки. Може ли ни кажете с няколко думи как точно са се справили с големият а, натоварен в съдебните власти? Ами всъщност не, навлязоха в подробности, казаха ни само, че се справили много ефикасно. Ам, нас много ни потресе факта, че има само, два, че има само две равнища на съдебна юрисдикция, т.е. първа инстанция и втора инстанция. Това е. Това е всичко, което, което са французи, звучи много странно. Тоест, мисля, че бяха просто бяха взети много решителни мерки, и осъдени бяха виновните и банките са били национализирани, но всички са знаели кои са отговорниците и много бях доволни от последните резултати всичките. Господин Свобода, спомням си по темата само, че банковата криза през 2008 година имаше като последица и криза в затворите, после защото се оказа, че не разполагат с места в а, с, Центърът за решаване от а, свобода. Много впечатляващо последици наистина по нашите разбиране за затвори. Така приключваме с тази точка от дневния ред. И продължаваме заседанието при закрити врата. Моля всички, които нямат а, право да вземат участие в заседание при закрити врата, да напуснат залата.